за изпълнение и основа за извършване на наблюдение и оценка. В момента се разработват средносрочни планове и те трябва да бъдат обвързани с оперативни програми и конкретни програми проекти на местно ниво. Оценката и наблюдението са важни, когато има какво да се наблюдава и оценява. Необходимо е стратегиите да бъдат пригодени към спецификата в конкретни общности. Необходимо е да бъдат разработени необходимите показатели, за да може да се извършва наблюдение и оценка. Проен, прон може да помогне при изграждане на капацитета за извършване на промяна на място. И ние го правим вече по различни начини. Работим с органите за местно самоуправление, за да повишим тяхната чувствителност към предизвикателствата, с които се сблъсква ромското население. Работим въз основа на териториалния подход. Подпомагаме дейности в тези региони, където има голямо присъствие на ромското младсинство. Е, госпожо Султаногло, искам да ви помоля. Може би трябваше да ви помоля, още преди да започнете, има още поне 6 оратори и в 12 часа ще започнем с гласуването. И гласуването е абсолютно задължително да започна на време, защото много депутати са включили в своето разписание това, че гласуването започва в 12. Това бих искал да ви помоля да бъдете кратки. И искам да помоля също колегите депутати, които ще се изказват, моля, имайте предвид се, че не може да говорите повече от 5 минути. Благодаря ви, господин председател. Аз вече приключвам може би да обобща, обобщя, че това, което се стремим да правим, че промяната е възможност да посочим пътищата за изпълнението и постигането на целта и да посочим, че ползите от приобщаването на ромите, че ползите от това са много големи. Обеден съм, че след три години ще можем да сме горди с постиженията си. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че положихте усилия да приключите сравнително на време. И сега давам думата на госпожа Младенова от Световната банка. Моля, 5 минути, не повече. Благодаря. Почитаеми депутати на Комисията по граждански свободи, за мен и Световната банка е чест, че участваме в тази дейност. Тази дейност е резултат от пилотен проект на Европейския парламент, изпълнен от Генерална дирекция външна политика. Те предоставиха технически ресурси, за да се съберат данни за ромите, с които не сме разполагали. Други колеги ще говоря за ромите, но аз ще представя онова, което за мен е изключително ценно. И пилотното проучване, проучването на домакинствата говори за значението на данните – особено в област, в която страдаме от хроничен недостък, недостиг на данни. Това е особено валидно за период на криза, защото виждаме е, вредния ефект на съчетанието между бедност и дискриминация и отсъствие на правата на човека. Второ, виждаме някои стряскащи статистически данни. От Агенцията по правата на човека ще говоря за тях. Вие ще получите докладите. Но след малко ще ви дадем една по-обща представа. Пилотното проучване и проучването на домакинствата ни представят някои много интересни данни. Някои от тези данни са, са отразени в съобщението на комисията от миналата седмица. Ако има, може би има една полука, която не е отразена. Един от елементите на пилотните проучвания – е свързан с микрокредитите. Това е възможност ромите да финансират само самонаемане. Много важно в период на криза. Установихме, че микрокредитът се предоставя само на една малка част от ромската общност. Основните подробностите са много, много от маргинализираните ромски общности приличат много е, на общности в развиващия се свят, а не в центъра на Европа. И това е нещо, което политиците трябва да разрешат. Освен е, статистическите данни за живота на ромите, установихме, че а, те са много важен инструмент а, за, в подкрепа на разработването на политиката, защото особено в областта на ромската общност а, предразсъдъците, а нереалността са основните движещи сили Очевидно е, че когато се разгледат различните области, жилищни, жилищно настаняване, образование и така нататък, изведнъж се оказва, че могат да се намерят политически решения. Хубаво е, че комисията има желание да следи развитието и изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите. В допълнение, ние смятаме и тук парламентът може да изиграе важна роля, че трябва да се обърнем към държавите членки с призив или да преодолеят пред, е, представата, че е, европейското законодателство забранява етнически разделени статистически данни и да се събират такива данни, за да може политиката да се основава на емпирични данни. Или пък е, да се предприемат практически действия. ние бихме препоръчали, например, една извадка да бъде добавена към проучването за годишните приходи, нещо, което всяка държава членка събира и използва за целите на политиката. Откъде знаем къде живеят тези общности? Това е още една инициатива на две генерални дирекции. Изготвени са така наречените карти на бедността. Тази година и до година ние ще представим карти на бедността и на тази основа можем да видим къде живеят бедните. И на последно място, аз мисля, че живеем в много интересен момент на процеса на включването на ромите – в следващия програмен период на структурните фондове имаме уникалната възможност да направим проби в включването на ромите. Първо, има очевидно проблем, очевидно се осъзнава, че този проблем трябва да бъде решаван. Разполагаме с данните. И от вчера в препоръките към страните е, включването на е, ромите е, е свързано с възможността за постигането на целите на стратегията 2020. И ще приключа с призив към членовете на парламентарната комисия. Това е последното ми изречение. Вие сега ще обсъждате регламент за финансовите инструменти и включването на ромите е предмет само на социалния фонд, така че хубаво е да разширите този обхват така че е, всички, е, всички структурни фондове да се прилагат. Благодаря. Преминаваме към третата част на изложението, а именно капацитета на агенциите по правата на човека. Имате 5 минути. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда максимално кратен. Първо да кажа няколко думи за начина, по който беше проведено изследването. Рома Таскафор беше съставен през септември 2010 година от Европейската комисия, за да се направи оценка на европейското финансиране. И открихме, че има проблеми в редица области, включително и, свързани с липсата на надежни данни по отношение на ромите. Предизвикателството, с което, бях с което се сблъскахме, е факта, че включването на ромите е многоаспектен процес. И за целта имаме нужда от интегриран хуманитарен подход, който да обхване както въпроси свързани с бедността, така и въпроси свързани с правата на човека. Не бива да забравяме, че дискриминацията и липсата на достъп до съдеб, до съдебната система на ромите води до, екстре, до крайна бедност и социално изключване, които в момента са реалността за ромите. Агенцията отговори на искането и раз, разработи многогодишна програма и се проведе това изследване като се очаква да се направи оценка по средата на стратегията Европа 2020 години и в края на тази програма, за да се оцени напредъка на, мя... на място. Но това не е достатъчно. Държавите членки е, започнаха да разработват а, е, свои собствени инструменти за е, събиране на данни, чрез които да могат, може да се събира сравнителни данни и ние подкрепяме държавите членки в момента. Основната цел е да разберем какви са методите, които действат и кои са методите, които не дават добри резултати. Ще започнем а, и работа по събиране на качествени данни на терен, за да разберат и хората, и местните власти, каква точно е работата ни, как може да бъдат постигнати резултати. Трудно се събират данни за ромите, тъй като те са етническо младсинство и въпросът е може да събираме данни по критерия етнос. В от историческа гледна точка в Европа, както знаете, е има, има страх към събирането на подобен вид данни, но от друга страна те се оказват много важни за изграждането на ефикасни стратегии. В момента разполагаме с необходимите стратегии, за да защитаваме ефикасно личните данни и едва с това да набираме надежни данни. Имаме всеобхватно законодателство, както на различни държавите членки, така и на европейско равнище. Имаме надзорни органи на, рам... на нищо държави членки, както и Европейският орган за защита на данните. Продължаваме нататък работата ни е съсредоточена не само върху Централна и Източна Европа, но и в Южна Европа, в държави като Италия, Испания, Португалия и т.н. Това е една уникална инициатива, която обхваща не само ромите, но и живеещите до близ, в близост на, до ромите общности, което ни дава възможност да, извад, да си извади много важни изводи. Също така проведохме и разговори с представители на местните власти в районите, където се провеждаше проучването. Както виждате, проучването ни е обхвана беше много всеобхватно то се проведе в 11 държави членки, но и в държави от Западните Балкани и Молдова. Ще ви, покажа, ще ви кажа няколко думи, за да видите колко мащабно беше на равнището на отделните държави нашето проучване. Не се ограничихме в регионите, където има съсредоточаване на ромско население, но и до други общини. Поведохме проучвания в такива общини с случайно намиращи там роми, което именно е силната страна на нашето проучване. А, така, например, във Франция интегрирахме тъй наречените пътуващи роми. И така, на първо място, проучването ни показва, че като цяло в ромското общество има по-високо равнище на ръждаемост и по-високо равнище на смъртно сравнение с останалите общности. Ще ви кажа няколко слайда по отношение на образованието. Разбира се, колегите ще кажа няколко повече думи за предучилищното образование, но виждате от, оградена в червено моята родна страна Гърция и виждате, че там е най-низкото участие на роми от възраст от 4 до 7 години в образователната система. Разликата между ромите и неромите виждате в синьо и жълто на графиката и виждате, че е, разликите са много съществени в всички държави членки. Особено притеснително и показателно за нас е броят на децата в а, а, чи, задължителна училищна възраст, които не ходят на училище, т.е. на възраст между 7 и 15 години. В Гърция отново има най-високо равнище на неходещите на училище деца. Също така притеснителен е броят на възрастните, на възраст между 20 и 24, 24 години, които, по, по, които участват в програми за общо или професионално обучение. И виждате, че броят на ромите отново тук е много нисък. И накрая два слайда за дискриминацията. В червено виждате резултатите от ам, на проучване EU MIDIS, е проведено през 2008 година. И за нещастие няма особен напредък от тогава. Дискриминацията продължава да съществува срещу ромите в Европейския съюз. Но по-важното е, че много от респондентите дори не знаеха, че съществува законодателство срещу дискриминацията. Става въпрос за директива, която е транспонирано националното законодателство на държавите членки. И накрая един последен слайд, който за нас е много притеснителен. Когато попитахме официалните представители на местните власти дали са наясно, че а, има законодателство, коя, което да защити, защ, Титава срещу дискриминацията въз основа на етническия происход. Както виждате, значителен брой от тези представители местни власти не са наясно, че съществува подобно законодателство. Като цяло мога да кажа, че в момента разполагаме с необходимите данни, за да предприемем ефикасни действия за включването на ромите. Благодаря ви. И сега представителят на Световната банка. Господин Делат, той ще представи позиции на Световната банка. Моля бъдете кратък, не повече от 5 минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, почитаеми депутати, за възможността да ви представя някои от препоръките за политиката. Ще бъда кратък. Има четири основни послания, които бих искал да представя. Първо е, че образованието на и грижите за малките деца е нещо, което може да прекъсне цикъла на бедността, да разкъса кръга на бедността. След малко ще ви покажа, че има много доказателства от проучването на ромите, че това въжи и за ромите. Второ, когато се запознаваме с прегледа, с проучването, виждаме, че има много голям разрив в резултатите за децата от ромската общност, в зависимост от това какво образование и грижи са получили в ранното детство. Необходимо е да се заличи тази разлика. Единият начин да се преодолее това различие е да бъдат самите родители по-добре информирани за значението за грижите. Важно е да бъдат помогнати родители да изпращат децата си в предучилищни детски заведения. Ще ви покажа няколко слайда. Ще ви покажа няколко слайда и те посочват, че ако неравенството, ако различията в нивото на хранене и грижи не започнат още на етапа, в който майката е бременна с детето, те ще продължат през целия живот. Тоест, важно е да се инвестира рано, защото това ще доведе до големи печалби. В глобален мащаб има много голяма разлика между бедните и богатите, що се отнася достъпа до предучилищни детски заведения – в е, глобален мащаб ситуацията с ромите е най-лоша. Разливът между бедните и богатите е най-голям. Ще ви покажа това. И това означава, че има много големи различия в интелектуалното развитие на децата и основното послание от този преглед на Ланцет че колкото по-рано се инвестира в децата, толкова по-лесно е те да бъдат приобщени и интегрирани в обществото, където е да било по света. Нашето изследване се средоточи върху ранния достъп до образование и грижи. И много често се смята, че ромите не искат да образоват децата си, обаче това не е така в съответствие с изводите на нашето заключение – практически няма разлика в желанието на ромите и остан част населението да децата си. Сега в момента всички говорим за криза и разбира се, това също личи и от прегледа. Моят колега Андрей от Прон ще говори за това по-подробно, но тук виждате някои показатели, които показват нивото на глад. Виждаме, че показателят е 23% до почти 50%. Над 50% от децата в България и Румъния, а също и в Словакия, не притежават дори една книга вкъщи. Compare... И когато разглеждаме записването на деца в предучилищни детски заведения, ние ще видим, че в страни като Чешката република и Словакия за много малки деца все още е единствената възможност да се обучават е да бъдат изпратени в специализирани училища. Обаче, ако децата посещават предучилищни учебни заведения, много по-малко от тези деца трябва да бъдат изпратени в е, училища за деца специални нужди и те могат да посещават е, обикновени и нормални училища и да ги, дори да завършат е, основното си образование. И има някои много лоши неща, има някои добри неща. Лошата новина е, че разликите в някои страни са огромни, що се отнася до достъпа до предучилищни детски заведения. Ако видим, например, какво прави Унгария, виждаме, че там много се подпомагат бедните родители, дори се предоставят субсидии от 2009 година, за да могат децата да бъдат изпращани в предучилищни детски заведения. Защо децата не записват, защо родителите извинят, не записват децата си в предучилищни детски заведения? Обичайната причина е, че те смятат, че детето е твърде малко и предпочитат да отреждат децата вкъщи. Но също така има една друга сериозна причина много. Родители смятат, че това е прекалено скъпо. Но, например, в Унгария този проблем е снет. Много родители казват, че те биха изпратили децата си, ако предучилищните заведения бяха безплатни и ако имаше възможност децата да бъдат обучавани на ромски язик. И така заключенията. Родителите искат децата им да получават образование. Същото, което и всички останали деца в страната. Но също така те предпочитат да си отглеждат децата вкъщи. Много е важно да бъдат обещавани родителите изпращат децата си в предучилищни детски заведения. Много е важно да бъдат приобщавани родителите в дейността на предучилищните детски заведения. Необходимо е да бъдат отстранени економическите пречки, дори може да се предоставят парични помощи или други финансови стимули родителите да изпращат децата си в предучилищни детски заведения. Мисля се, че Европа може да реши тези проблеми. Благодаря ви, господин Делат. И сега втората част на изложението на пром господин Иванов. Пет минути. Благодаря, господин председател. Наистина ще се включа в пет минути. Let me start while we have this technical moment with uh, one general observation. Ще започна с едно общо наблюдение. Когато подготвяхме първите резултати и първите данни, ние говорихме с служителите по комуникацията и колегите ме попитаха кой е най-поразителният резултат от проучването. Откровено казано, най-откровеното не е, че ромите са по-бедни от не ромите, това го знаем. Че безработицата е проблем, ние го знаем и това. Най-поразителното е факта, че е, разликата между, между страните с добри резултати и лошите резултати не е между държави, между различни държави членки, между нови и стари държави членки. А, това, което ще представя е само върха на айсберга. Надявам се, че ще продължим да анализираме тази тема и няма да се занимаваме само с презентации, с хубави графики, а ще преминем към а, работа по основните идеи. Така, основната цел на събирането на, ден, на данните е да променим нещата – един въпрос, който е, изпъква е заетостта. Унгария, например. Ако анализираме данните, ще видим, че повече от 41% от е, безработните роми са безработни повече от 5 години. Какво става с уменията след 5 години? А, е, голям процент никога и не е работил. Това е също интересна подробност. Ромите са в капана на безработицата. Виждате делът на тези, които никога не са е работили в възрастта 15 24-50 в Унгария е под 60%. Навсякъде този, тази част от населението е последователно безработна, няма нужда да коментираме колко са пригодни за заетост тези хора. Сега един пример за това как изглеждат нещата. Това са данните за Хрватска. Лявата част на Графиката показва делът на заетите роми. В дясно не ромите. Разликата е огромна, но има и разлики по пол. При жените при жените делът е по-висок. Заетостта е източник на приходи как изглеждат еквивалентните приходи за роми и неромски съседи. Казвам неромски съседи, защото говорим за неромски съседи, които също страдат от економическите проблеми. Разбира се, всичко това води до лишения. И това, е, това са материалните лишения и за роми, и за нероми. Черните черти в държавите членки говоря, показва стойностите за националната стойност, така че сравнението с средното страната с данните за ромите, виждаме, че материалните лишения сред ромските семейства са два три пъти по-висок. Спомена се глада, да, това е проблем. В случая данните са за Румъния, но са валидни за всички страни в 50, в 61%, 61% от ромите казват, че си лягали гладни за бедността. И прилагайки международно признатите граници на бедността, ромите са очевидно по-бедни и повече от тях са бедни. Сега, миграционната стратегия, това е делът на ромите, които смятат, че единственият им вариант е да напуснат страната. Е, и това са трите страни, в които иска да отидат Обединеното кралство, Германия и Чехия. Не смятам, че е, всички тези данни се нуждаят от допълнително тълкуване. Аз мисля, че ние трябва да анализираме. Мисля, че, ние, мисля, че по-просто трябва да, да отидем и да свършим работата. Благодаря. Сега Европейската комисия ще направи коментар. Генералният директор на правосъдието. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, членове на комисията, драги гости. Днес съм тук за да кажа, че благодарим много на Агенцията за основни права, на ПРООН и Световната банка за усилията, които положиха за провеждане на това проучване. То ни предоставя много ценни фактически данни, възоснова на които да се разработва съответна политика. Благодарим и на Европейския парламент за подкрепата за първоначалния пилотен проект, на чиято основа е разработено проучването. Благодарим и на колегите от Генерална дирекция регионална политика на Европейската комисия, тъй като те управляват този пилотен проект – заедно с трите органа, които вече споменаха. Това проучване е действително много полезно за Европейската комисия, тъй като ни дава възможност да следим ефективността на политиката за борба с дискриминацията в държавите членки. Много се радваме, че това проучване е готово една година е, след призива на Европейската комисия е, към Агенцията по основни права. Това проучване ще бъде много полезно когато започнем да провеждаме двустранните диалози с държавите членки и когато разговаряме с държавите членки в рамките на съвета, а също така и в рамките на мрежата на националните центрове, които смятаме да създадем. Както казахме в комуникацията, приета миналата седмица, когато направихме оценка на политиката за интегриране на ромите, Възоснова на представените документи от държавите членки, ние възнамеряваме да анализираме четирите политически области и антидискриминационната област. Ще направим това възоснова на констатациите, съдържащи се в проучването. От друга страна, разбира се, не можем да не бъдем шокирани от реалността, представена в проучването. Картината е тревожна проучването показва влушаващи се тенденции в държавите членки. Имаме нужда от спешни дейност, действия. Това ще бъде и а, основата на... Това ще бъдат и основните дейности, които комисията ще предприеме. Задължително е да се предприемат ефективни дейности, които да дадат до конкретни резултати. И така, благодаря още един път на трите институции. Надяваме се, че ще се направи проучване на съобщението на Комисията за националните стратегии на държавите членки. Там ще можем да разгледаме по-детално някои елементи. Дискусия, разбира се, организирана от парламента и вашата комисия. Благодаря. Сега думата, имате думата за дискусия госпожа Гънц. Много ви благодаря. От една страна много се радвам на тази презентация. Отдавна чакаме подобни данни и без такива данни няма как да знаем какво точно се случва на място. А по отношение на националните стратегии, знаем мнението на комисията, знаем, че беше трудно да се изготвят всички тези стратегии, но те са една добра отправна точка. Основният ми въпрос е какво ще се случи от тук нататък. Трябва да има последващи действия. Предвидени са още две поручвания през едните години – но според мен е важно да наблюдаваме изпълнението и прилагането на стратегиите също така. Когато се запознах с стратегиите, останах с впечатлението, че те са по-скоро добри пожелания, отколкото реални стратегии с конкретни цели. Повечето от тях не, склю... не включват а, аспект финансиране и това отразява реалните политически проблеми, свързани с тези стратегии. Така че ключовият въпрос е до каква степен комисията може да наблюдава това, което се случва на практика на място. Трябва да видим до каква степен действителността съвпада с а, стратегиите, защото много често има сериозно разминаване между стратегии, това, което се случва на практика. Като цяло смятам, че подобни вид статистически данни са много важни и ще помогнат много на комисията в, в процеса на наблюдение. А, също така, важен е въпроса за бъдещото финансиране на стратегиите. А, и това е отново е област, в която комисията ще има много важна роля. Те трябва, комисията трябва да съблюдава за спазване на условията за отпускане и гарантиране на финансирането. Трябва да се гарантира, че финансирането няма да доведе до допълнителна сегрегация. И пак повтарям, според мен ролята на комисията тук ще бъде много важна. Ще спра до тук. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Chair. Госпожа Ярок, благодаря, господин председател. Благодаря и на всички участници в това проучване. Както всички ви казахте, имам някои много важни изводи от това проучване. Искам да кажа няколко неща набързо. Много е Важно, че вече са обхванати, ще са обхванали своето проучване и страните от последното присъединяване, но и страните, които в момента се подготвят за присъединяване към Европейския съюз. За нас това е много важно и тези държави също трябва да се подготвят за включването на ромите, както го правят държавите членки на Съюза в момента. Относно на четирите тематични области, които ние подчертахме, е много важно да се продължи с по-задълбочен анализ на данните, за да можем да изготвим адекватни проекти. Има и още една важна област, която вие предлагате да разгледате в поручването, а именно в методологията се говори за проучване в инфраструктурата около на местата, където се на проучването, но аз не видях тези резултати в проучването, така че може би можете да го представите. А, също така бих искал да знам кой точно отговаря за надзора на целият проект. Споменахте колко важно е изграждането на карти на бедността в контекста на кризата. А ние бихме искали всъщност да се запознаем с една обща европейска карта на кризата, която може да се използва в изготвянето на стратегиите на държавите членки. Това не се случи на време, но се надяваме, че и останалите 16 държави членки, които на част в вашето проучване, също ще бъдат обект на някакъв анализ. Искам отново да повторя, че идеята за карта на бедността или карта на кризата, за която ние настоявахме ясно в доклада на парламента, имаше за цел да получи най-бедните райони, взимайки по всички социално-економически фактори. За нас, като взимащи политически решения, е много важно да разполагаме с тези данни, свързани с качеството на услугите, екологичните условия, транспортната инфраструктура и всички други елементи. За момента не разполагаме с подобни данни. През последните 20 години се правих, се бях провели множество проучвания за състоянието на ромите. В доклада си установявате, че дискриминацията въз основа на етническия происход е много сериозен проблем по отношение на ромите. Но освен това, от, в презентацията на Световната банка беше много важно да се види, че записването на ромските, на, нали, на ромските деца в а, училище е много важен фактор и ние трябва да се съсредоточим върху този фактор. Когато се изготвят а, микро и макрорегионални проекти, трябва да се вземе предвид този аспект. Важно е да се види, че всичките идеи, на които основавахме политиката си по отношение на ромите през последните 20 години се оказват неправилни и затова се нуждаем от всеобхватни данни за всички социално-економически фактори, които с които сме изградили в нашия доклад. Много ви благодаря и се надяваме и за бъдеще да продължим да си сътрудничим успешно. Still... Благодаря ви, госпожо Ярока. Има още трима желаящи да се изкажат в списъка. Много ви моля, помнете за нашия график. В 12 ще започнем гласуване, а още предстои да проведим проведем, извинете, изключително важното обсъждане, деликатния въпрос и важния въпрос за защита на данните. Закривам списъка на ораторите и още веднъж напомням на изказващите се да спазват отреденото им време. Госпожа Данока, благодаря ви, господин председател, предвид краткото време ще бъда и аз много кратка. Ние приехме резолюция за ромите. Бях и докладчик по стратегията на Европейския съюз по недопускане на дискриминацията. Всички си спомняме също така оживените дискусии по въпроса за положителната дискриминация. Тези данни показват, че стратегията за преодоляването на проблема с безработицата сред ромите. Надявам се, че ще бъде направено проучване. Ние трябва да включим в нашите препоръки провеждането на такова проучване. Също така да препоръчаме да се предприемат конкретни действия по подобряване на ситуацията. Имам въпрос. Вие проучвахте защо децата не посещават училище и включихте като причина недостатъчно познаване на езика на мнозинството. Това е пречка за децата. Те не могат да посещават училище по тази причина. Имам още един въпрос. Би било добре да получим данни колко Какъв е размера на миграционните потоци на ромите в рамките на Европейския съюз? Колко роми живеят извън държавата, на която са граждани? Това ще бъдат много интересни данни. Мистер Господин Брон, Бронс, благодаря ви. Мисля, че ромите бяха станали демоде. Не чувахме доста време за тях. Мисля се, че понякога ромите не се разглеждат като хора, като индивиди. За тях се говори за лица, на които нещо им се прави, те, на тях им се причинява бедност, дискриминация. И също така се говори за това, какво трябва да се заправи за тях, най-вече с европейски пари а не се говори за това какво те биха могли да направят за себе си или какво те правят сами на себе си, какво причиняват сами на себе си. Не знам колко депутати изобщо някога са се срещали с роми, може би те понякога са ги виждали на картинка, например, върху котия с шоколадови бомбони. Аз съм се срещнал с доста роми и някои от тях са доста проспериращи. Това показва, че ромите могат съвсем спокойно да действат така, че това да е полезно за тях. И те много често също така причиняват неща на себе си и на други, които не са толкова благоприятни. Например, ние имахме изслушване сравнително наскоро за трафика на жени и момичета. Ние бяхме поканили представител на Интерпол и аз зададох въпроса дали има някоя група на населението, която преобладава сред трафикантите. Отговорът беше абсолютно ясен от представителя на Европол. И той каза ромите. И също така представителят на Европол каза ромските мъже използват е, ромските жени момичета за, като трафик. В Страсбург може да видите е, ромски катуни в източната част и ще видите колко ромски момичета стоят край магистралите. Трагичното е, че властите в Страсбург нищо не правят за това. Аз казах по-рано, че животът на ромите е по-скоро живот на хората от третия свят, а не в Европа. Да, наистина те са дошли от третия свят а, на времето си, но задаваме въпрос дали да променим третия свят или да променим Европа. Благодаря, госпожа Ланшет. Bon, ben moi, je connais pas les roms uniquement sur les boîtes en chocolat et j'en connais pas seulement. Е, познавам ромите не само от кутиите за шоколадови бомбони, не познавам двамата и не съм сигурна, че идват от е, третия свят. Е, искам да поздравя изказващите се за качеството на работата, която са свършили. Всъщност за първи път се прави толкова мащабно проучване върху ситуацията на ромите в Европа, в, обре... в немалък брой различни страни. Това е хубаво. Всички елементи, които познаваме особено добре, в нашата комисия се потвърждават. Нашите най-лоши е, страхове е, са също потвърдени. Мисля, че това може да бъде много важен и полезен инструмент за работата по изпълнението на стратегиите. Е, ще кажа няколко думи за страната, която познавам най-добре Франция. Националната стратегия, представена от Франция, е, не отговаря на изискванията. Това е иллюзорен документ. Във Франция не се прави разлика между пътуващите хора и ромите. Пътуващите хора са французи, а ромите са онези, които идват от новите държави членки. Би ми било много интересно да видя в последствие една анкета, направена във Франция, е, за да видим каква е ситуацията с това, което наричаме роми. Може би ситуацията ще се окаже доста по-драматична от това, което наричаме пътуващи хора. Въпросът, е, който смятам, че трябва да се разгледа е как можем да работим всички ние заедно в бъдещето за да може тази политика най-сетне да почне да се изпълнява, да не останат нещата само на думи и нещата да стъпят на конкретна основа. И един последен елемент в онова, което ни беше казано, съм особено поразена от факта, че различията, които констатирахте, не са различия между нови държави членки и стари държави членки, между държави членки на Европейския съюз и трети страни. Мисля, че това е особено интересно. Госпожа Хета, моля, бъдете кратка. Много благодаря. Нямах намерение да казвам нищо, но господин Бронс каза нещо и сметнах за необходимо да отговоря. Да, ромите много често са нарочвани, когато става дума за трафик на хора и често се казва, че ромите носят отговорност, но те са и жертвите. И мисля, че не можем да говорим, че те са една конкретна група. Да, трябва да говорим за ромите, но не можем да казваме, че ромите са втора категория хора. Много е важно ромите да бъдат включвани в обсъждането за ромите, защото те искат да решат собствените си проблеми, обаче често това се забравя. Виждам, че това случва и в моята страна, Швеция. Затова смятам, че трябва да приобщаваме ромите към нашето обсъждане на стратегията за ромите. Бих искал да ви кажа, че бяха поставени редица въпроси. Бих предложил всичките представени тук институции – най-вече ПРООН и Световната банка, както и Агенцията за основни права, да покажат готовността да изпратят отговори в писмена форма до нези депутати, които поставят конкретни въпроси, защото, за съжаление, нямаме повече време за този дебат, тъй като трябва много бързо да преминем към следващата точка – от дневния ред, за да можем да проведем гласуването, като започнем от 12 е, часа. Тук сред нас е госпожа Лебайл, генерален директор, отговарящ за правосъдието и започваме общ дебат за защита на данните и съответното досие. Но искам да кажа, че със сигурност ще имаме много други поводи да обсъждаме подробно въпроса, включително и съобщението на Европейската комисия за рамката на Европейския съюз за националните стратегии за ромите до 2020 година и на едно от предстоящите заседания на нашата парламентарна комисия ще имаме възможност да обсъдим този важен и деликатен въпрос. Въпроса на ромите – в 11 държави членки, които са били предмет на проучването, на изследването. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред. Съвместен дебат по досието по защита на данните. Точка 11. Защита на лицата, що се отнася до обработване на личните данни и свободно движение на такива данни. Давам думата на докладчика господин Жан-Филип Албрехт и след това ще преминем към 12-та точка защита на лицата, що се отнася до обработване на личните данни от компетентните органи за целите на превенцията, разследването, разкриването и наказателното преследване при престъпления или при изпълнение на наказателни, на осъдителни присъди, извинете. Нашия колега Димитриус Друцъс е докладчик по тази тема, така че през следващите 35, години, 35 минути, извинете, ще имаме съвместен дебат, не е по-дълго. Затова, моля ви, кратки изложения, кратки коментари. И също така имаше посещение на делегация на нашата парламентарна комисия в САЩ и също така преди Два дни проведохме семинар по защита на данните. След това посещение в САЩ и след този семинар имаме основания да проведем съвместен дебат по пакета за защита на данните. Затова предлагам първо да изслушаме господин Албрех, след това господин Друцес. След това, може би, ще слушаме комисията или съвета. Може би те ще искат да се изкажат накратко и ще имаме възможност и за обща дискусия. Господин Олбрехт, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност подробно да обсъдим в нашата парламентарна комисия този важен пакет. И ви споменахте за внесените от комисията предложения. Те бяха внесени през януари тази година. Вече няколко месеца ние работим и то много усърдно заедно с докладчиците в Сянка и другите докладчици по тези предложения на Европейската комисия. Най-вече върху основния регламент. Аз съм се срещал не само с докладчиците Сянка, но и с авторите на становища в различни комисии. Господин Кели е сред нас. Той е човек, с когото осъществяваме много добро сътрудничество и трябва да кажа, че напредъкът е забележителен. Заедно с комисията провеждаме и технически, експертни срещи и се стремим да гарантираме спазването на основните принципи, защитаващи човешките права, като обсъждаме тези въпроси от чисто техническа гледна точка. Това ни позволява да определим каква трябва да бъде основната структура на защитата на данните. Основата е заложена от директивата от 1995 година и ние продължаваме, спазвайки принципите, формулирани в тази директива. Ние се стремим към по-високи стандарти при защита на данните – данните на частни лица, стремим се да защитаваме по-добре правата им. И също така стремим да гарантираме надлежно обработване и движение на данни в Европейския съюз. Поставят се, разбира се, много различни въпроси. Ние работим заедно с докладчиците в Сянка, с авторите на становища от други парламентарни комисии. И Предлагат се конкретни правила и норми. Също така се дава въпроса дали трябва да има директива или регламент, който да е пряко относим към всички заинтересовани лица, включително компетентните органи. Получихме редица предложения и в момента ги проучваме. Надявам се, че до началото на лятна почивка ще успеем да ги обработим и след лятната почивка ще продължим да работим по въпросите, които още не са решени до тогава. Не са били решени до тогава. Надявам се също така да имаме широко обсъждане тук и да изгладим все още съществуващите различия. Мисля, че има възможности да работим продуктивно. И до сега сме работили много продуктивно. Това ще ни позволи до края на годината или най-късно през януари в нашата парламентарна комисия да можем заедно с другите комисии, най-вече комисията ИТРЕ, разбира се, комисията по заедостта, Währungsausschuss, die eine Opinion mit angemeldet haben и Комисията по економически и парични въпроси и всички тези комисии да можем заедно да определим една ясна насока и да изготвим едно ясно становище. Проведох много срещи, много често се срещах с другите докладчици и също така онзи ден имахме много добър полезен семинар, организиран от комисията Либе души участваха в този семинар. И имаше много голям интерес също от външни страни, външни участници. В семинара участваха представители на гражданското общество, на бизнес средите и всички те стремяха да допринесат за това да се намери едно добро многоаспектно решение, всеобхватно решение – Събрахме много становища и много мнения. Заедно с е, господин Друцъс съм съгласен, че трябва да разглеждаме пакета като цяло и да разглеждаме взаимовръзката между основния регламент и вече действаща директива. До сега нямахме време да го направим, но ще бъде много добре, ако можем да се върнем към този въпрос и да го обмислим. Да обсъдим как да определим нашия подход към цялостния пакет. И докладчика и докладчиците в сянка са съгласни, че трябва да се разглежда пакета като цяло и че той трябва да бъде финализиран до края на този мандат. Това беше и за основния регламент много е важно наистина да установим всички необходими връзки още до края на този мандат. Мисля, че е добре да провеждаме подробно обсъждане, включително и подробно обсъждане с съвета и след това, разбира се, ще минем към преговори в съвета. Благодаря ви сега, господин Труцас, който отговаря за втория доклад. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Мога да бъда пределно кратък, тъй като искаме тези въпроси да се разглеждат а, в пакет. Споделям това, което каза господин Албрехт, споделям казаното и за директивата. Има известно разочарование от решението да се раздели правоохранителната, да се отдели правоохранителната част в отделна директива. Мисля, че има известна разлика в нивото на защита между а, регламента и директивата, но независимо от това си остава пакет и искаме този подход да се запази. Заедно с Ян Албрехт се опитахме да има един и същ график за дискусията по директивата и регламента. Това, озна... Това се отнася и за експертните заседания с комисията, председателството на съвета. Ще продадем и други семинари, на които ще поканим учени, представители на гражданското общество Разбира се, ще разговаряме и с докладчите в сянка. Целта е да координираме дан... датите. Що се отнася до директивата, Надяваме се, че изпълнението и ще усъвършенства защитата на данни в областта на полицейско сътрудничество, наказателното право, по-конкретно, като се включи вътрешната обработка на данните, което е много положително. По този начин ще се повиши правната сигурност е, за компетентните органи в е, тази област на съдебно сътрудничество, полицейско сътрудничество. Съвсем накратко по съдържанието на директивата, без да навлизам в е, подробности, първо се определят правилата за обработка на личните данни за целите на превенция и, наказателни, и наказателно преследване на престъпления. Директивата си поставя две цели, а именно да защитава основните права и свободи на физическите лица и по-конкретно правото на защита на личните данни, като гарантира високо ниво на обществена безопасност и като осигурява обмена на данни между компетентните органи и Съюза. Ще подчертая само два въпроса, които според мен са от особено голямо значение – първо, разпоредбите за възможността за прехвърляне и предаване на данни на трети страни и международни организации. Мисля, че тук е, трябва да обърнем особено внимание, така че да е прехвър... предаването да се основава на ясни, добре определени условия. Също така и възможностите, които разполагат с националните органи и техните правомощия, тези правомощия не бива да бъдат ограничени. Основната ни цел е да гарантираме високо качество на законодателството, което да издържи изпитанията на времето. Това е един от важните аспекти, които трябва да имаме предвид. Технологични, техно, технологиите се развиват много бързо и следователно трябва да направим всичко възможно пакетът, който приемем, да издържи проверката на времето. Също така трябва да осигурим пълна защита на основните права на нашите граждани и казвал съм това и в миналото, но аз вярвам дълбоко в него. Европ... В Европейския съюз нормите за защита на личните данни са много високи и те трябва да се запазят, особено в момент, в който Европейския съюз загуби влияние и тежест в много области в международен план. Нека да си го кажем направо. Аз лично смятам, че предложенията на комисията са много добра основа. И използвам още един път възможността да поздравя комисията. Искам да повдигна обаче един въпрос. Не бива да допускаме предвидените разпоредби да бъдат разводнени в процеса на преговори с държавите членки. И така, очаквам да работя с всички докладчици в сянка и останалите колеги и разбира се, да не забравяме сътрудничество с другите институции, националните парламенти, гражданското общество, както и а, представители на деловия свят. Целта е да постигнем най-добрите възможни резултати. Сега ви предлагам да дадем възможност на депутатите, които искат да се изкажат, особено докладчите в сянка. След това ще чуем коментар от а, комисията и от съвета. И на, накрая ще дам думата за кратко заключение от страна на докладчите. Господин Алваро има думата сега. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата докладчици за чудесния доклад. Често забравяме факта, че Европейската комисия, разбира се, понякога критикуваме законодателните предложения от време на време и ние ще направим своя анализ. Но заедно с това нека да бъдем откровени и да кажем, че Никак не е лесно един подобен пакет да отговори на очакванията на всички, така че не можем да не благодарим на комисията за огромния труд, който са положили. Мисля, тук беше направен блестящ а, ход. промяната в, ли, в личните данни е нещо, което се наблюдава не само в Европа, но и в останалата част на света. Мисля, че целта е, са европейските граждани и потребители, чието данни ще бъдат обработвани. Мисля, че ние вече сме предприели стъпка в тази насока и защитата на данните се превръща а, от много широко разпространена стока. Друг а, проблем е свързан с защитата на данните автоматично а, и по зададени параметри. Във втория случай ще има, ще ще се организират търгове за обществени поръчки. Мисля, че аз съм критичен спрямо един аспект. Не съм много сигурен как ще се осъщи... каква ще бъде ползата от стоеността точка 0. Нека да се запитаме дали трябва да има всеобщо право. За много малки и средни предприятия е необходимо да се те настояват за намаляване на бюрокрацията. Защита на личните данни е част от това. Може би в крайна сметка не струва скъпо, но когато се обработват данни, е необходимо да се направи така, че някои от тези аспекти да бъдат взети в предвид. Не бива а, да допускаме повърхностно отношение. Елементът за единно гише чрез механизма за последователност е добра идея. за да няма възможност за туризъм на данните. überlegen, können wir das tatsächlich praxistauglich so gestalten oder überfordern wir auch nationale Datenschutzbehörden damit, wenn die nationalen Regierungen nicht mitziehen, was sie Budget дали нашите органи по защита на данните ще могат да се справят с тази задача или пък очакваме твърде много от тях. При всички случаи докладчиците в сянка ще обсъждат въпроса за взаимоотношенията с прокуратурата. Текстът е доста дълъг, но накрая мисля, че би било полезно в директивата да се каже, Какъв е контекста на данните? И накрая, защо са освободени от институциите? Мисля, че ако включим институциите, ще, ще има съответствие с това, което се опитваме да постигнем. Благодаря много. Сега да се върна на това, което е казано. Много е хубаво, че има добри взаимоотношения между докладчиците Албрехт и Друцас и това е добра основа за работа. По отношение на пакета за защита на данните – е много важно общата структура на законодателния акт да се преразгледа. По-конкретно участието на а, обществения сектор, как стоят нещата с освобождаването на конкретни географски обозначения. Трябва да направим така, че регламента да постигне целите, които си е поставил. Ние трябва да спазим поредица от данни, но това означава, че в данните има доста недоразумения и несъответствие между онова, което се съществува в действителност и това, което се опитва да постигне комисията. Мисля, че нашата цел е да се опитаме да разсеем тези недоразумения. Мисля, че трябва да хвърлим светлина а, от правна гледна точка. Много сериозен въпрос. Нямаме необходимата яснота как стои нещата с офлайн и онлайн изборът може би от политическа гледна точка би било уместно да има по-лесен трансфер на данни, но в сегашния вариант при застраховането или болничното обслужване, може би ще възникнат области, в които трябва да преосмислим нещата – Мисля, че е, аз ще спра до тук. Е, предишните оратори се спряха на много въпроси. При всички случаи, мисля, че имаме нужда от повече яснота в много от тези области в бъдеще. Проведахме семинар е, на Комисията по граждански свободи по въпроса. Мисля, че сме на прав път. Да не забравяме, че трябва да спазваме графикът. Структурата е доста сложна и трябва да направим така, че да имаме достатъчно време да се справим с основните проблеми. Господин Кели като докладчик. Не съм член на комисията и ще бъда кратък. Благодаря за тази възможност. Очевидно въпросът е много важен за Европейския парламент и, за Европа цяло. Можем да кажем, че от 1995 година там настъпиха революционни промени в областта на защита на технологиите и на технологиите имаме нужда от регламент. Директивата няма да е достатъчна. Ще има дискусия за това дали да изберем 49 ти член. Очаквам да работя с господин Албрехт, с когото вече проведахме няколко срещи. В, на мой език ние казваме не може да има сила без сътрудничество колкото и да си компетентен, ако не си сътрудничиш с другите, няма да стане нищо, така че ние сме твърдо решени да сътрудничим, за да разработим максимално добър регламент, да защитаваме хората, но заедно с това да насърчим бизнеса да използва възможностите на информационните технологии. И накрая Европейската комисия направи оценка на въздействието доста всеобхватно, но не достатъчно. Мисля, че ние трябва да поискаме оценка на въздействието за нас. Ето това е моето искане към вас днес. Благодаря за краткото изказване. Госпожа Ернст, 3 минути. Много ви благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Аз също бих искала да благодаря на докладчиците. виждам колко много срещи са провели, колко много семинари организират. Това наистина е забележителна работа. Много добре да има подобни възможности за размяна на мнения. Важно е също така да знаем и как комисията е стигнала до това предложение и бих искал да благодаря също така и на комисията. Основната цел е да има едно обхватно предложение с много високи изисквания във всяко едно отношение с цел гарантиране прозрачност за гражданите. Но важно е да има също така еднакво високо равнище на защита във всички държави членки. Не бива в някои държави членки равнището на защита да бъде намалявано. Споменахме също така един конкретен аспект засилване ролята на контролните органи по отношение на защита на данните. Това е изключително важно. Трябва да се обърне особено внимание на данните, свързани с непълнолетни лица. Има и много други въпроси, които трябва да се обсъдят. Приложното поле е въпрос, който вече, вече беше повдигнат. Може би мога само да отбележа, че съжаляваме, че някои аспекти не са обхванати от този регламент. Смятам също така, че трябва да има по-ясни определения на различните понятия. трябва да се взема предвид предварителните споразумения и изготвянето на профили. Това не е, това е въпрос, който трябва да бъде разгледан. аз лично имам сериозни притеснения относно делегираните актове трябва наистина да постигнем съгло... ясно съгласие в кои области ще се прилагат делегирани актове и в кои не. И накрая, относно директивата за полицейската дейност и правосъдието, мисля, че за момента тази директива не беше достатъчно добре позната. А има въпроси, свързани с нея, които трябва да бъдат сериозно обсъдени. Ако наистина се изготви директивата, то тя трябва да бъде е, с много ясни определения, с много ясна редакция. В противен случай ще има проблеми при транспонирането. В е, член 14, член 10 и член 11 има редакции, свързани с индивидуалните права на гражданите, но има и други конкретни елементи от този текст, които трябва да бъдат внимателно обсъдени. Тези въпроси ще можем да ги разгледаме заедно с докладчиците в съгласно правилника за действие. Благодаря. Следващия оратор също има 3 минути, госпожа Хейт. Благодаря ви. Аз също искам да кажа няколко думи. Това може би е най-обсъхватният законодателен документ, с който се занимаваме по време на този мандат на парламент и затова е важно да обсъдим добре това предложение. В предложението на комисията се виждат значителен напредък в технологията от 95-та година насам. Затова и не разбирам защо комисията предпочита регламент, а не директива. Има споразумение за по отношение на защита на данните, но според мен има по-ефикасни начини за постигане на високо равнище на защита на данните по сравнение с регламента. Трябва също така да се запитаме какви ще бъдат въздействията върху основните права, като свободата на словото, например. Трябва също така да разгледаме различните изключения за управление на данните по отношение на журналистите, например. Трябва да сме сигурни, че тези изключения продължават да съществуват В момента законодателството за защита на данните се използва като оправдание от комисията за непредоставена информация по отношение на селското стопанство. И аз се надявам това да не се случва за бъдеще. Гражданите трябва да имат възможност за достъп до информация. В моята държава имаме много подробно законодателство по отношение на прозрачността и се надявам и на европейско равнище този аспект прозрачността да бъде включен в законодателството за защита на данните. Благодаря ви. Госпожа Инвелт явно не е тук. So that, because... Много съжалявам, защото тя поиска думата, но явно не е в залата. Ами добре, тогава нека да чуем сега комисията и съвета, след което отново ще дадем думата на докладчите за заключение. Господа Левал, благодаря ви. Ден път бих искал да кажа, че съм много обнадеждена от чутото днес. Това наистина е пакет от предложения, по които и комисията, и парламента имат общи цели, а именно високо равнище на защита на данните в Европа. Предложенията ни наистина са доста амбициозни и ние разчитаме на подкрепата на Европейския парламент, за да гарантираме, че ще продължим да сме толкова амбициозни в предложенията си. при обсъщането със съвета се спускахме с редица технически въпроси, но според мен най-важно е да не забравяме какво се опитваме да постигнем. А основната ни цел е повишаване на равнището на защита на гражданите. Това е много важен въпрос. И редица елементи от нашето предложение се стремят именно към постигане на тази цел. Всички технически подробности ще бъдат е, обсъдени и разрешени, но не бива, пак казвам, да забравяме основната ни цел – Втората основна цел на това предложение е опростяване на бизнес климата. Обедени сме, че по-високо равнище на защита на данните може да върви ръка за ръка с развитие на економическия растеж. Няма причина по-високото равнище на защита на данните да се превръща в пречка за развитието на бизнеса. Има редица предложения, като например изключване на малките и средни предприятия от някои а, методи за прилагане на регламента. Готови сме да разгледаме и други интересни идеи, които могат допълнително да намалят административната тежест. Третият елемент, който не бива да забравяме е прилагането на практика. Ние вярваме, че органите за защита на данните трябва да бъдат е, ефикасни и работим в тяхно сътрудничество с тях, е, за да определим какви ще са последствията от влизането в сила на законодателство за тези органи. Ние настояваме пред държавите членки тези органи да разполагат с необходимите ресурси, както човешки ресурси, така и финансови ресурси. Четвъртият елемент е свързан с казаното от първият докладчик, а именно колко важно е регламент и директивата да се разглеждат като пакет. Това наистина е осъществено значение, защото правилата за защита на данните трябва да се прилагат и в двата сектора. Разбира се, в областта на полицейската дейност има изключения, това е съвсем естествено и сме взели предвид този факт. Но за мен наистина е, е удоволствие да чуя, че и двамата докладчи си настояват двете предложения се разглеждат като пакет. И нека няколко думи за графика. Ние в, комисията имаме, ние в комисията имаме много амбициозен график. Виждам, че и вие споделяте нашето мнение. Искаме това предложение да бъде прието преди края на мандата на комисията и на парламента. Това предложение е много важно и за гражданите, и за бизнеса. И се радвам на двото сътрудничество между комисията и парламента по това досие. Ние сме готови да продължим това сътрудничество и дори да го засилим за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, господин Лебай. Госпожо Лебай, благодаря ви за усилията положени да отговорите на най-важните елементи, без да влизате в технически подробности. Ще ви помоля за малко тишина. Знам, че в момента се раздават списъците за гласуване, но ви моля да запазите тишина. А сега давам думата на представителя на съвета. Съвета, Представител Свет иска да се изкаже? Да. Благодаря, господин председател. От страна на съвета проведохме редица срещи по тези две предложения и в частност по проекто регламента. Директивата беше обсъдена на високо равнище с комисията. В момента се водят сгощени дебати в съвета. Има различни въпроси, които се обсъждат, някои от които бяха повдигнати и от членовете на парламента днес. Мисля, че в съвета има съгласие относно необходимостта директивата от 95-та година да бъде модернизирана, защото настоящата рамка просто не отговаря на предизвикателствата на 21 век. Имаме нужда от пакет, който да издържи на изпитанието на времето и да гарантира високо равнище на защита. Имаше разисквания относно приложното поле и новите принципи, как те ще се прилагат на практика, относно административното бреме, структурата на законодателните актове, сътрудничеството между публичен и частен сектор. Доколкото разбирам, членовете на парламента се вълнуват от същите въпроси. Ясно е, че това е много важно досие и в съвета ни чака много работа по него. Благодаря ви. Благодаря на съвета за коментарите. Сега отново се обръщам към докладчиците. Но преди това, моля ви да запазите тишина. В момента водим разискване. Знам, че ви бяха предоставени списъците за гласуване, но ви моля да запазите тишина до края на дискусията, която е навлиза в окончателния си етап. Думата имат двамата докладчици. This... Благодаря ви, господин председател. И благодаря за това много интересно обсъждане. Opinions on, on the package. Наистина, много е важно, както казахме тук, да подходим към пакета като цяло. И след като изслушах съвета, искам да кажа, че с нетърпение очаквам първото неофициално заседание или първата неофициална среща, е, среща с съвета и с председателството и да обсъдим кои са основните въпроси за нас, защото ние не искаме да започваме триалога изхождайки от абсолютно различни позиции. Мисля си, че сме загрижени всички за приблизително едно и също и може би ще можем да внесем доста подобни предложения. Много се радва, че господин Кели от комисията ИТР е тук. Ние ще работим също така и с комисията ИМКО и се надявам, че ще намерим решение за проблема кои точно норми трябва да се прилагат. Е, убеден съм, че ще продължим с доброто сътрудничество и се надявам, че следващия път е, на заседание на тази комисия ще можем да споделим първите идеи, кои са нашите желания, кои са все още нерешените въпроси, които ще продължим да обсъждаме. Отново, отново, какво се става тук? В момента се изказва депутат от Европейски парламент. Моля, не дайте да говорите помежду си. Много ви благодаря, господин председател. И накрая ще кажа, че всички докладчици в Сянка и самият аз сме готови да водим разговори с вас и предстоят многобройни срещи, така че ще правим стъпки е напред и винаги може да се обърнете към нас, за да се уволим допълнителни срещи. И сега господин Друцъс. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко и аз искам да благодаря на всички за техния принос, за техните изказвания. Благодаря също така за добрия дух на сътрудничество. Наистина убеден съм, че целият пакет е много важен – той засяга една важна политическа сфера. Може би това е едно от най-важните досиета до края на мандата. Затова още веднъж искам да приканя всички много открито да си сътрудничаме да си общуваме, да изразявате открито вашите мнения, когато се срещате с докладчиците, докладчиците в сянка. Моля, изказвайте всичките ваши идеи и предложения. Още веднъж, това е много важен пакет. Става дума за правата на гражданите. Ние представляваме гражданите, трябва много сериозно да се отнасяме към това досие. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Троцъс. Това е, що се отнася до нашия съвместен дебат за сегашното състояние с важния пакет за защита на данните. Сега започваме с гласуването. Надявам се, че всички сме готови да гласуваме. Моля, пригответе вашите електронни карти за гласуване и ще започнем след една минута. This is my list.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 Dear colleagues, get ready. Започваме, колеги. Започваме. Моля, пригответе картите си и моля, съсредоточете се. Защото преди гласуването... Дами господа, колеги, моля, заемете местата си. И моля, съсредоточете се. Гласуването ще бъде сложно. Има някои инциденти, които ще трябва да отчетем при гласуване. Така, първо. Вчера имахме заседание на координаторите и обсъждахме Кои ще бъдат делегациите на Либе в чужбина? Предвижда се делегация, която ще отиде до Будапешта в Унгария. И има резолюция на парламента, прията през февруари, отнасяща се до ситуацията в Унгария. Комисията Либе отговаряше за този доклад и този доклад по собствена инициатива е посветен на ситуацията в Унгария и затова имам предложение да се изпрати делегация до Унгария. Обсъждането беше посветено на липсата на възможност да изпратим хора, защото вече са били изпратени други делегации до Гърция и до Кипър. There was uh, uh, the uh, decision to, to, to have a vote on the... Така че беше взето решение да се гласува възможността да се изпрати наша делегация до Унгария. Но ние научихме, че докладчика, господин Тавареш, In order to enlighten this situation as it is. Иска да вземе думата, за да ни каже каква точно е ситуацията в момента. Много ви благодаря, господин председател. Първо, делегацията до Унгария по доклада за състоянието с демокрацията, плурализма и принципите на правата държава, не трябва да се изключва тази делегация. Ние сме поканени от господин Орбан, самия министър-председател на Унгария. Той ни покани да посетим Унгария. И ние предлагаме представител на всяка политическа група в тази парламентарна комисия, за предпочитане ръководителят на тази или по-скоро координатора на политическата група в нашата комисия, за да посетим Унгария и да дадем оценка на ситуацията в тази страна. Аз се срещнах с ръководството на всички политически групи. Те всички са за това да се изпрати делегация в Унгария. Освен това, ни обещахме да проведем обмен на мнения и също така да гарантирам максимален плурализъм на делегацията, която ще посети Унгария. Най-добре това ще се постигне чрез една адхок делегация. Това означава също така, че е, трябва да отчетем и факта, е, че докладът е адхок, възложен от пленарно заседание. Говоря с всички докладчици в сянка. Моля тишина в залата. Всички докладчици в Сянка се съгласиха, че последната седмица на септември ще бъде най-добрият период за нас да отидем до Будапешта. Uh, Срещнах се с господин Мартин Шулц, председател на Европейския парламент. Информирам комисията, че има откритост за обсъждане на изпращането на тази адхок делегация в Будапеща. Ако бързо изпратим заявка, много е възможно председателският съвет утре в Кипър да обсъди тази наша заявка за посещение. Мисля си, че в момента би било преждевременно да гласуваме за това дали да изпращаме делегация в Унгария. Предлагам всеки е да подкрепи това, че вие, като председател на комисията Либе, да изпратите спешна заявка до председателския съвет с молба да се вземе решение за изпращане на делегация до Будапеща и след това ние ще вземем решение въз основа на резултатите от е, обсъждането на този въпрос от председателския съвет. Благодаря всички. Чухме, всички разбрахме предложението на колегата Товариш. Той ни е. Uh, е, нека да не забравяме, че този доклад е нещо задължително. Пленарната резолюция ни задължава да го направим. Но в момента не е разум да гласуваме за изпращане делегацията преди аз да се обърна към председателския съвет с молба да се одобри такава адхок делегация. и след това ще отразим това евентуално посещение при разпределение на местата за посещение на други страни. Дали сте съгласни с това предложение? Виждам, че няма възражения. Добре. Няма възражение, тогава няма да гласуваме и ще процедираме така, както е предвидено. С съгласуванията имате списка за гласуване. Започваме с първия първото досие, мандата за участие в трилог, бюджет за 2013 година. Докладчиката господин Яколин. Започваме с гласуването. Моля, бъдете съсредоточени. Няма да е лесно, затова моля, бъдете съсредоточени. И така започваме. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега. Проверка по електронен път. Добре. Компромис 2. Моля електронно гласуване. Wait, wait. No. There is one EPP too many. One EPP. Един от НП в повече. Двама от НП в повече. Two. I mean. That's, it's okay.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 Можем ли да ги извадим от списъка? Не продължава да има един от социалистите в повече. One too many. Един от социалистите в повече. Виждаме ли кой е той? No. What do we got? Well, somebody has to take. Could anybody from the S&D read? Моля, някой от социалистите да изтегли картата си. И така. Отхвърля се. Продължавам. Изменение 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 10. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 3. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Компромис 4. Моля, гласувайте. No? One EPP too many? One... Един от НП е повече. It's okay. It's good. Now? 29 against... Приема се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Според мен е прието. Но нека да проверим по електронен път. Измене 14. Моля гласувайте. Now closed. Край на гласуването. Приема се. 15, не. Компромис 5, кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Компромис 6, кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Сега. 19 в 3 части. Първа част, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втора част, кой е за? Против? Въздържали се? Мисля си, че се отхвърля. Трета част, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Сега. 22, кой е за? Против? Въздържали се, отхвърли се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. против, въздържали се, електронна проверка. Изменени 27, моля гласувайте. Because I didn't see it clear. There were differences even among the groups, so let's... Имаше различия дори в рамките на политическите групи. 27, моля гласувайте. Now closed. Край на гласуването. So it's adopted. Приема се. 30. Кой е за? Против? Въздържали се? Според мен се приема. Електронна проверка ли искате? Добре, изменение 30, моля гласовете. Now closed. Край на гласуването. Приема се. 31. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме за целият текст с измененията. Окончателно гласуване електронно. Моля, гласувайте. Now closed? No. No? Oh, well, Now closed? Край на гласуването сега вече. 48 за, 5 са против. Приема се. Поздравления за господин Яколино. Now we've got the draft opinion. Сега имаме становище за съвместимостта на акта между Европейския съюз и Австралия, Канада, Япония, Република Корея, САЩ, и Япония, Касо Марокко, Мексиканските Съединени щати, Нова Зеландия, Република Сингапур и Конфедерация Швейцария – с Хартата за основни права на Европейския съюз. Докладчикът е господин Труцас. Ще вземете ли думата, за да изясните някои от аспектите на гласуването, господин Труцас? Благодаря ви, господин председател. Бих искал да помоля да посоча че списъкът за гласуване е тази сутрин е бил изменен. Моля ви също така да отчетете, че изменение 37 е било поискано от НП. Извинете, НП поиска. В случай, че изменение 37 е прието, това да означава, че останалите части от компромисното изменение излишни. Това личи и от списъка за гласуван. Казах тази сутрин, когато бях помолен за това, казах да, не защото съм съгласен по същество, но се съгласих, защото съм убеден, че трябва да спазва демократичните процедури и ако една политическа група моли за нещо, то тогава, разбира се, ще се съглася. Днес видях, че има много силни реакции срещу това решение. Бяха изтъкнати доста основателни доводи и за това отново искам да кажа, че аз съм убеден, че трябва да спазваме демократичните процедури и виждам, че мнозинството политически групи не са съгласни с промяната, по която постигнахме съгласи сутринта. Затова искам да помоля председателя да съгласи с тази промяна. Моля списъкът за гласуване да се върне към предишната му форма. Т.е. ако изменение 37 се приеме, това не означава, че частите от компромисното изменение 7 стават излишни. И ще гласуваме също така и по компромисно изменение 7. Благодаря ви. Благодаря, господин Друцъс. Мисля, че трябва да побързаме, защото трябва да приключим в 12.30. Предлага представители на групите да не се изказват. Съгласен ли сте, господин Бозотил? Съгласен ли сте? Не, не съм съгласен. Има две различни заключения за това становище. Едното е да се препоръча отхвърлянето на акта, а второто е да призове Европейската комисия да отвърне на проблемите, да отговори на проблемите, поставени от това становище. По принцип, тези две заключения са абсолютно съвместими. Тоест, ако ние днес приемем второто заключение, става ясно, че това отменя първото заключение, което е да се препоръча отхвърлянето на акта. Затова ви моля, господин председател, за разлика от това, което каза току-що докладчика, да запазите тълкуването, което имаме в списъка за гласуване. Тоест, ако изменение 37 бъде одобрено, то тогава очевидно то ще отмени заключителната част от компромисното изменение номер 7. Благодаря ви. I don't, I don't want to go into content because of Няма да навлизам в съдържанието, тъй като до, в сянка е госпожа Интвелта. Ако е допустимо изменение 37, тъй като е внесено след крайния срок, и всъщност става дума за техническа промяна, но техническа промяна, която всъщност, за която се крие промяна по същество. Така че аз не съм сигурен, че това е допустимо. Разбирам, че те че това изменение не е внесено в последствие. Внесено е от зелените като устно изменение. Така че нека да чуем госпожа Интвелт. Опитвам се да постигнем консенсус по предложението на господин Друцас. Благодаря. Гледайки текста на изменение 37, за разлика от господин Бузотил, не смятам, че е несъвместимо и ако е, защо това беше установено едва сутринта и въпросът е повдиг... беше повдигнат от НП. Второ, това не е просто техническо изменение на списъка за гласуване ни беше представено като такова. Получаваме стотици изменения, но това не е техническо изменение защото всъщност става дума за въпрос по същество. Ако приемем предложението на НП, което няма техническия политически характер, за разлика от казаното от господин Друцъс, това въобще не е демократично. Съжалявам, че споря с господин Друцъс, От, е, отказва, от, отказваме на а, комисията правото да гласува по въпроса дали препоръчваме на Инта да отегли съгласието си по процедурни, демократични причини, по причини свързани с същината, аз съм против. И иска и призовавам ЕНП да приеме демократичните резултати, така както ние бихме направили, вместо да отмени гласуването по ключови изменения. Зелените сега. Съгласен съм с последния оратор. Ако ЕНП заключи, че 37 е несъвместимо, няма смисъл да гласуваме първо това. Нека първо да гласуваме шесто изменение с решението да отхвърлим акта, защото шести компромис е свързан с параграфи 9 и 15. Нека първо да гласуваме 6 компромис, защото е наобхватен. то обхваща и параграф 9 и е преди 37. Така че нека да гласуваме първо компромис 6 и ако той бъде прият, 37 изменение отпада и всички проблеми се решават. Най-напред консерваторите. Аз не смятам, че това е политически въпрос. Мисля, че от техническа гледна точка ние сме за позицията на ЕНП е, и тяхното становище по това изменение. Ето, това е нашата позиция. Съвсем накратко, мисля, че тук се случва нещо странно с едно решение, което е на пръв поглед техническо. Всеки, който е виждал списъкът с гласуване, вижда, че от страна на НП има ясно намерение и ясна цел да използва техническа корекция, за да промени същината. Итре и Юри гласуваха против преди да гласуваме, нека да сме наясно с това, за което гласуваме. Не смятам, че трябва да гласуваме нещо, което не ни е ясно, така че ние искаме списък за гласуване, с който да е ясен и да съответства на това, което беше прието вчера. Ако бъде отхвърлено шесто изменение, също ще въжи и за останалите изменения. В противен случай ние няма да изпълним демократичния си дълг. След проведената дискусия разбирам, че мнозинството е за списъка за гласуване във вида, в който е даваме възможност на е НП да представи устното си изменение. В противен случай трябва да отхвърлим останалото, защото в противен случай отхвърляме последиците от неприемането на изменение 37. Трябва да гласуваме 37 първо и след това всичко останало. Господин председател, съгласен съм, че списъкът за гласуване трябва да остане във вида, в който е. Това е промяна в последния момент. Опитваме се да избегнем последиците от това гласуването на 37 да направи излишно свързаните с него изменения. Предложението на НП е след 37 всички изменения да паднат. Ние не приемаме. Не виждам да има консенсус. Мнозинството в комисията не е съгласно. Нека да гласуваме всички изменения, свързани с 37 независимо от резултатът от гласуването на 37. Това е тълкуването ни. Да, Саймън, заповядай. Но, господин председател, става дума за техническа промяна. Ние проверихме списъкът за гласуване, както всички останали групи, като зелените. Те направиха технически промени, след като ЕНП направи своите и никой не възрази. Нашата позиция е пределно ясна. Ако две изменения обхващат една и съща идея, е, очевидно не са съвместими. Ако едното се утвърди, другото ще се отхвърли. И за това използвайте правомощията си и вземете решение по това искане – нещата се решават възоснова на правила, а не възоснова на желанието на мнозинството да следва правилата или не. Ако, спис, ако даден списък с изменения е не съвместим с други, в списъка с гласуване да има съответно обозначение. Така че ви призовавам като председател да вземете решение. Казахте го това в началото. Но, след... Но другите групи получиха легитимната възможност да успорят вашето предложение. Те смятат, че ще има политически последици от това, което предлагате. Виждам, че по-мнозинството би искало да гласува измененията. Нека да изслушаме господин Друцас и след като чуем всички представители и ако се окаже, че има ясно мнозинство да гласуваме 3 37. Нека да приключим с тази дискусия, тъй като започваме много да се бавим по този процедурен въпрос. Благодаря. Вие казахте това, което е нужно да бъде казано. Разочарован съм от това, че колеги и политически групи се опитват да се крият зад процедурни в кавички въпроси за да се скрият. Ако искате да кажете да на акта, кажете го открито и не се опитвайте да се криете зад процедурни въпроси. We should, we should Всъщност това е въпросът. Ако имате процедурен въпрос, направете го, но координаторът на НП каза, че зелените групи играят номера. Аз представих и основ... изменение. Няма. Когато аз внесах изменение, другите не го приеха, така че не ме намесвайте във вашите мръсни номера. Очевидно има мнозинство, така че да преминем към гласуването. Започвам.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 Шесто изменение. С устно изменение. За. Да. Ако един възразява срещу устните изменения, аз възразявам. Няма да има устно изменение. Гласуваме шесто изменение. Кой е за? Против.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 стигаме до 9 в две части. Гласуваме само първата част. За. 9 първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме първата част на 9. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис. А, изви... Не, втората част пада. Изменение 19. Listen, the second part this... Втората част на девето изменение е включена в компромис 3, който гласувахме. Преминаваме 19 към 19. За, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 21 изменение. Гласувайте. Е, един член на НП в повече. Край. Отхвърля се. 22 в две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За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 две гласувания разделно гласуване. А, три части, извинявайте. Първа част за. Против. Въздържали се, приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се, приема се. И третата част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с изменение 35. 35. Всъщност, прочутото изменение 37. Гласувам по него за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с компромис 6 за против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме по целия текст. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. Пак има един повече от НДП. Моля, някой да извади картата си. Край на гласуването. 36 за, 1 против, няма въздържали се. Благодаря ви, господин Дроктас. Поздравления! That'll be all приключваме. Благодаря ви за търпението и сътрудничеството. Подновяваме заседанието в 15 часа. Благодаря ви.